скъпи колеги. Откривам днешното заседание на Комисията по бюджета. Първо бих искал да ви спомена някои промени, настъпили в дневния ред. Точка четвърта. Резултати от помирението ще бъде разглеждана след гласуването тази сутрин в 11.30. И тъй като помирението, което приключи на 19 ноември понеделник в 12 часа, не бе резултатно, гласуванията за мобилизиране на фонда със солидарност и точка 6, т.е. докладите Кристофоро и Виоти са, се отменят за следващо заседание, надявайки се, че близките дни ще има споразумение по бюджет 2019. 2019. По докладите по точка 14 доклада Олбрихт и доклада Морешан, точка 18, ще бъдат е, отложени след, следствие на негласуването в комисията Речи. Точка 27 е, за бреговата и гранична охрана ще бъде разгледана след преди точка 26 за, всеобщ, за инструмента за сето сътрудничество и развитие. Ако нямате някакви възражения, смятаме, че дневния ред е прият. Скъпи колеги, ще отбележиме 70 годишнината на Всеобщата декларация на правата на човека. Тя е била прията на 10 декември 1948 година от 58 страни, членки на Общото събрание на ООН. И утре Европейският парламент ще отбележи 70 годишнината на декларацията. А, в, е, в е, ежедневието всекидневно а, си спомняме, а, че подобна декларация съществува, но европейските институции, международните институции са онези, които трябва да вдъхнат живот в този декларация. Европейският парламент организира седмица на правата на човека, последната седмица на ноември. Разбира се, не е бюджетната комисия е тази, която ще разглежда основните права в Европейският съюз. Бюджета не е обикновен законодателен акт. Чрез е, бюджета общността конкретизира своите проекти и, и изпълнява мисията си. При подготовката на годишните бюджети и многогодишната финансова рамка, Комисията по бюджета е, има за цел да работи, защото европейският бюджет да бъде ефективен и ефикасен за прилагането и е, зачитането на човешките права. И бюджета трябва да изразява тази, тези цели и да, да, да даде възможност да бъдат постигнати. Някои от целите Европа за гражданите, правовата държава, европейските граждански инициативи и други са поети от Европейският парламент ангажименти спрямо гражданите. В поли... международния и европейски политически контекст Европейският парламент трябва да поеме своята отговорност и да реагира на насилието срещу най-уязвимите в обществото, защото ако сме пасивни, ще бъдем виновни и носим вина за случилото се. Важно е нашите действия да бъдат ефективни и да защитиме жертвите. Затова бюджета трябва да бъде изпълнен с смелост. Европейският парламент смята, че следващата МФР трябва да насърчи правата на човека, мира, стабилността, правовата държава и равенството между мъже и жени. Затова нашата комисия изисква истинска политика в областта на обежището, миграцията и интегрирането, и подобна политика трябва да има финансова подплата, защото това, е също, това са също основни човешки права. Европа трябва да бъде смела, да защитава и да върви напред. За това трябва е, да разбереме корените на миграцията и да направиме всичко възможно там на место да бъдат защит, защитени човешките права и да няма насилие. Затова искаме програмите и политиките, свързани с управлението на миграционните процеси, както и бежанците, които са на нашите граници, да разполагат с необходимите средства. Ние смятаме, че Европа и Съюза трябва да бъде солидарно, солидарен, като осигурява благосъстояние и мир в страните по происход. Трябва да има възможност за развитие и за благосъстояние там, където в момента има мизерия и насилие. Затова в рамките на ИПА 2 и по-специално за Турция, искаме средствата да бъдат насочени към човешките права, правовата държава. 70 години след приемането на Всеобщата декларация за правата на човека. Но пътят, по който трябва да вървим е все още дълъг и има още много какво да се желае в Нашата комисия направи всичко възможно, за да може бюджета на Европейският съюз да а, ни позволи да се доближиме до поставените ни цели. Затова мобилизирането на средства за научните изследвания са приоритет за нас. Трябва да продължим по този път, за да може основните принципи да не останат само на думи, а да бъдат претворени в дела чрез европейските политики. За да могат и политиците, и европейската политика да от да откликнат на очакванията на гражданите. За това трябва да им дадеме е, сила чрез нашата работа. Благодаря ви за вниманието. Скъпи колеги, разполагате с е, протоколите от предишните ни заседания. След като няма коментари, считаме, че протоколите са приети. А сега преминаваме към гласуването по проектостановища и законодателни програми за 2021-2027 година. Много ви моля, сложете картите си в апарата за гласуване, за да провериме дали функционира системата. Всички ли гласуваха? Има един член на комисията, който не е гласувал край на гласуването. И така гласуваме доклада Али стратегически план за ОСП. 31 во изменение за против въздържали се, приема се. Шесто изменение за против въздържали се, приема се. Седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. 32 изменение за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 8 отпада, тъй като 33-то е прието. 34-то е, е с 33-то приема се 9-то за, против, въздържали се приема се 10 за, против, въздържали се. Струва ми се, че е прието, но нека да провериме. Гласувайте, моля, 10-то изменение. Край на гласуването. Приема се с 19 гласа за, 13 против, 1 въздържал се. 35 за, против, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 и 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 и 41 за, против,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 за против въздържали се отхвърля. On sur le 59, le scrutin est ouvert. Нека да проверим 59-то. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се с 22 против, 12 за. 60 е оттеглено, 61 за. Против въздържали се, отхвърля се 62 за против, въздържали се, отхвърля се 63 за против, въздържали се, отхвърля се 16 за против, въздържали се, приема се 64 за против, въздържали се, отхвърля се 65 за против,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 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 26 е оттеглено. 27 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Пето е от оттеглено. 28 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 300 за, против, въздържали се, приема се. И сега целият проекто доклад с измененията. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с 27 гласа за. Поздравявам господин Али. По доклада на нашия колега Кузмюк за общата съсултанска политика, хоризонталния регламент. Изменение едно кой е за, против, е, въздържали се, приема се. За, против, въздържали се. Да проверим. Гласувайте електронно. 33. 33. Да. Гласува... Край на гласуването с прият. беше с 17 15. 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 и 35, е, те са идентични. За, против, въздържали се, приема се. 11, изменени 11 и 5. За, против, въздържали се. Да проверим 11 и 5. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с 17 14. 36 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверим 12. Всички ли гласуваха? четири остават. Край на гласуването отхвърля се с 18 с 14. Това беше 12. Сега 13 и 16. Кой е за, против? Мисля, че отпада, но да проверим. 13 и 6.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 против, въздържали се, отхвърля се. 17, 18, 19 и 20 за, против, против, въздържали се, отхвърля се. 21 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против,

въздържали се, да проверим 38. Край на гласуването. Приема се с 19 16 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега минаваме към съображенията. Изменение Глас... Да проверим 28. Гласувайте. По 28 гласувайте, моля. 28.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 Втората част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 32. За. Против. По 32. За. Против. Въздържали се. Приема се. По целия текст, е, поправен, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 24 също 3 и 5 въздържали се. Поздравление на докладчика. Сега по доклада на госпожа е, Гардия Забал Рубиал Европейския фонд за рибарство. Изменение 42 и 23. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим ли? Моля, проверяваме. 42 и 23. Гласувайте. Гласуваха ли всички? Не. Край на гласуването. Отхвърля се с 17 срещу 13. Изменения 13, 14 и 18. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменения 15 и 16. За? И 17. За? Против? Въздържали се? Приема се. 43, 4, 5 и 6. За? Против? въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48, 49 и 32. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Извиня, 50 и 51 за, против, въздържали се, да проверим 50 и 51. Гласувайте.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 въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се. Да проверим 28, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 18 до 12. 28. 29 сега. За, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против. Да проверим 33. Моля, гласувайте. Току-що гласувахме по 31, нали така? Край на гласуването по 31. Отхвърля се с 17-14. Да проверим 31, моля. 31. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 19-14. Е, 34 за, против. Не е много ясно. Да, да проверим електронно. Гласувайте. По 34 гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се с 19 16. 11. За, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, да проверим 35. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 17 за 13. 36 за. Против. Въздържали се. Приема се. 37 за против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. По параграфите 1 за, против, въздържали се, приема се. 2 за, против, въздържали се, приема се. Три за, против, въздържали се. Да проверим по параграф 3. За. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се с 16 срещу 15. По четвърти. За. Против. Въздържали се. Приема се. Пети за, против, въздържали се, приема се. По целия текст, поправен, е, гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 27 също 4. Поздравление на госпожа Гардие Забал. Сега да гласуваме по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 Приема се. 29 за. Против. Въздържали се. Да проверим 29. Гласувайте електронно. 29. Всички са гласували. Край на гласуването. Отхвърля се с 19 срещу 12. 30 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 по съображенията 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се. Да проверим 16 електронно. Гласувайте. Всички ли гласувате? Край на гласуването. Отхвърля се с 22 срещу 9. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2 за, против, въздържали се, приема се. 20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 33 за, против, въздържали се, отхвърля се 34 за, против, въздържали се, приема се 35 за, против, въздържали се. Да проверим 35 електронно. 35. Край на гласуването. Отхвърля се с 18 16 36 за, против, въздържали се 27 за, против, е, въздържали се, отхвърля се. По целия текст, е, както е поправен и допълнен, по именно гласуване. Всички гласуваха. Край на гласуването. Приема се с 27 също 4. Няма въздържали се. Поздравление на докладчик. Сега по доклада на председателя. по Erasmus+. Изменение 3 за против въздържали се приема се. Да, да. Изменение 21 за против въздържали се приема се. 4 за против въздържали се приема се. 22 е оттеглено. 23 кой е за против въздържали се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 за, против, въздържали се, приема се. По, цяло, по целия текст, както е коригиран, гласувайте поименно, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 29 също 2, няма въздържали се. Поздравления на докладчика. <laughs> Благодаря. По доклада му, Вълкън за Европейският корпус за солидарност. Трето изменение за против въздържали се приема се. Осмо за против въздържали се приема се. Девето и шесто за против въздържали се приема се. Анекси десети и седмо. за против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 целият проекто доклад с измененията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 27 гласа, 4 против, няма въздържали се. Приветствам господин Вълкъм. Втория доклад на господин Али за тази сутрин. Ам антифрауд Програма за борба с измамите. Компромис А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Осмо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Девето за. Против. Въздържали се. Нека да проверим поименно гласуване, електронно гласуване, край на гласуването. Отхвърля се с 16 против, 14 за. Ставаше дума за 8 именение. Девето поправя се председателят. Искате да проверим осмо. Добре, да провериме осмо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 17 гласа против, 14 за. Изменение едно. За, против, въздържали се. Приема се второ. За, против, въздържали се, не е много ясно. По електронен път, моля гласувайте второ изменение. Да, прието е, но просто не дигнахте достатъчно. Добре, ръце, извинете, 28 гласа за. 3 против, 10 за против, въздържали се, приема се. Трето за против, въздържали се, приема се. По именно гласуване целият текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 28 за, Вама против. Поздравявам господин Али. ще продължиме с гласуванията днес след обед в 15 часа. А сега ще направим разбор на помирението по бюджета, което приключи понеделник 19 ноември. Не постигнахме споразумение с съвета. Преговорите по бюджета 2019 ще започнат отново в най-скоро време. Бих искал обаче да благодаря на главния докладчик, докладчика по другите рубрики и постоянния докладчик за агенциите – и да благодаря и на всички онези, които бяха част от делегацията на парламента. Това е много деликатна работа, не е лесна. Прекарваме часове и часове в сградите на съвета. Благодаря ви за това, че бяхме единни в преговорите с, с, с съвета. Е, съвета беше неумолим. Е, бих искал да благодаря на комисара Оттингер, който непрекъснато търсеше някаква основа за компромиси. Трябва да кажа, че така бяхме изненадани, тъй като нещата започнаха добре в петък на, на обяд. Обяда беше мина прекрасно с Виоти, Гейер и Рубик. И смятахме, че няма да има а, проблеми и ще приключиме преговорите в края на следобеда. И след това нещата се блокираха. Ставаше дума за използването на член 15.3 от новият регламент, влезал в сила през, в а, началото на 2018 година и който позволява, когато средствата не са разходвани или а, за година N-2 средствата могат да се прехвърлят за година Н. Странно е, когато всички бяхме толкова единодушни относно а, необходимостта и а, от научни изследвания, за да може Европа да не бъде подчинена на американските цифрови предприятия. И тук нещата а, блокираха. А, съвет а, а, направи предложение за свежи пари за попълване на тези 400 милиона а и комисията в последния момент се опита да предложи малки съкръщения по други програми, но в крайна сметка беше 10 на милиона от тук, от там, т.е. нямаше постигане на голямата сума от 400 милиона, така че стигнахме до споразумение да да, да създадеме работна група с представители на съвета, парламента и комисията под ръководството на господин Монти. Но комисия, ком, комисията ще излезе с ново предложение, което най-вероятно ще бъде представено петък на 30 след това на 3 декември, понеделник 3 декември в 14.30 комисията ще представи предложението в нашата комисия и след това ще организираме тристранни срещи, вероятно на 4, 5 и 6 декември. Ако постигнеме споразумение, Корепер ще може да го приеме на 7 декември, съвета на 10 и в такъв случай бюджета за 2019 би могъл да бъде гласуван в пленарна зала в Страсбург. А сега давам думата на Даниеле Виоти, нашият главен докладчик, който беше много твърд изпълнявайки мандата на Европейският парламент. Той бе подпомогнат и подкрепен от цялата делегация на парламента. Давам думата на Даниел. Грация. Благодаря, господин председател. В началото бих искал тук на всеослушание да благодаря на секретарията на нашата комисия, както и на колегите от политическите групи, административния персонал в групите, защото те ни подкрепиха от самото начало до самия край. Не става дума само за работата през последните няколко дни, а и въобще за целият период, като включим и подготвителния етап на нашата работа. Натрупах солиден опит. Не мога да кажа, че съм приключил с това начинание. Не, то продължава. Искам да кажа, че без цялата оказана подкрепа, не само техническа, но и политическа и психологическа подкрепа, нямаше да успея. Получих много различни типове подкрепа от секретарията, от всички колеги. На следващо място искам да благодаря на нашия председател и на другите колеги, всички докладчици по различните агенции, по различните раздели и на следващо място на всички колеги, които осигуряваха политическа подкрепа в рамките на процеса по помирение. Мисля, че можем да се зарадваме на тази подкрепа, защото тя не винаги се дава, не винаги е на лице. Мисля, че беше много полезно, че гласувахме относно мандата за преговори с съвета. Няма сега да обяснявам подробно какво се е случило. Ще представя на колегите основните политически аспекти на преговорите, като целта ми е да обясня защо не успяхме да стигнем до споразумение в рамките на процеса? Някои от причините са принципни. Те са свързани с фундаментални въпроси. Един от тези въпроси обсъждаме още от юли месец насам. Този въпрос е въпрос, зад който застават всички депутати в парламента. Това е нещо, зад което винаги сме заставали. Става дума за инструмента за финансиране, чрез който се оказва помощ за бежанците в Турция. Винаги сме повдигнали, повдигали този въпрос на всяка официална среща с министър Льогер, на неофициални разговори, в рамките на разговорите по процедурата по помирение – винаги сме казвали, че е много важна тази тема. На следващо място, прилагането на член 15, параграф 3 от регламента. Ние избрахме заедно с съвета този инструмент и ние не искахме да има нови ресурси, заделени от държавите членки, а искахме да се използват средствата, които вече са на лице. Сметнахме, че това е изключително важно – за бъдещето на нашия континент, за какво става дума за научната дейност и за младите хора. Ние искахме да постигнем пробив тук. Какво каза съвета обаче? Каза, че няма начин а, да ни подкрепи. Подхода на съвета беше изключително рязък и арогантен. Те се опитаха да ни кажат ние какво трябва да правим и какви трябва да бъдат нашите приоритети. Какви теми би трябвало да ни вълнуват. Аз не исках да обсъждам член 53 и така наречените FRT, защото по този начин щях да раздразня съвета и държавите членки. Какво мога да кажа? Мисля, че демонстрирахме своята готовност в рамките на целия процес, от самото начало до самия му край, бяхме изключително открити, правихме готовност да обсъждаме неща, които в началото бяха неприемливи за нас. Евентуални намаления на бюджета, евентуални промени в нашите приоритети, нищо не помогна. И аз не виждам как може съвета да ни казва, на мен или на всички нас, какво да обсъждаме и какви да бъдат нашите приоритети. Ние сме равнопоставен орган, що се отнася до приемането на бюджета на Европейския съюз и точно както и членовете на съвета, ние също разговаряме с гражданите и знаем кое е важно за тях. Когато ми казват, че Инструмента FRT, който засяга бежанците в Турция и член 15.3 въобще не може да бъде отварян, как да работим тогава? След като от самото начало всяко едно искане се отхвърля. Имам няколко коментара още и една молба към членовете на комисията. Дебатите които водихме, не засягат само бюджета за 2019 година. Това е факт. Много се говореше за равновесието на силите. От една страна съвета, от друга страна парламент. Много се говореше и за отчетността. Доколко ние можем да дадем на колегите Тома и Албрехт необходимите инструменти, доколко можем да ги екипираме с всичко необходимо, за да водят тежките разговори по следващата многогодишна финансова рамка. Няма да ни е лесно и аз мисля, че ние би трябвало да не отстъпваме. На карта е заложена репутацията на колегите Тома и Обрехт. Трябва да спомена естествено колегите Левандовски и Дюпре защото те също ще преговарят по многогодишната финансова рамка. Нещата излизат много-много извън рамките на бюджета за 2019 година. Молбата ми е следната. Мисля, че имаме нужда от задълбочен дебат, що се отнася до нашата позиция. И аз мисля, че позицията ни би следвало да е категорична. На заседанието на координаторите решихме член 15.3 да бъде в сърцевината на всичко, на дебата с съвета. Аз съм докладчик по бюджета за 2019 година и наистина съм готов да работя за постигане на успех, е, за приемане е, на пленарната сесия в Страсбург. Това е възможен график, възможно развитие на нещата. Не мисля обаче, че можем да се върнем към колегите в парламента и да кажем, че сме готови да работим за бюджет, който е в разрез с нашите принципи, с насоките от март или онова, което гласувахме през октомври или онова, което гласувахме на пленарната сесия през юни. Благодаря, господин главен докладчик. Значи, що се отнася до научните изследвания, а, трябва да прилагаме старата тактика. Сега ще изслушаме докладчика по другите рубрики. Хосен Мануел, който замества господин Рубик. Благодаря, господин председател. И ще говоря не само по пета глава, но и по другите. Благодаря на главният докладчик и на докладчика за другите рубрики, всички докладчици в сянка и координаторите на политическите групи. Европейският парламент доказа, че е единен. Това, което защитаваме е справедливо. Аз бих искал да похваля и да благодаря и на господин комисара. Надявам се, че той няма да отстъпи предвид неразумното поведение на комисията. Още веднъж повтарям, става дума за 1,09 от БНД на държавите членки. Съвета нарушава договорите и нарушава и регламента, който е приел. Съвета казва, фонда инструмента за бежанците в Турция, 2 милиона от бюджета, 1 милион от нас. И край. Той просто се опита да изземе правомощията на парламента и забрави, че ние сме бюджетна институция, бюджетен орган. Те искаха да а, ни накарат да повярваме, че те са бюджета. Някои държави членки обаче също така се изживяват като бюджети. И за това сме стигнали до там, що се отнася до научните изследвания. Ние приехме финансов регламент. Очудвам се, че съвета като че ли не е разбрал какво е приел, защото той поставя под въпрос регламента, който самият той е приел. Да говорим за 3, това не означава нищо за никого. Но гражданите ще разберат, че съвета искат да изхвърли 413 милиона, които бяха предвидени за научните изследвания. 413 милиона, които са били поети под формата на кредити кредити за поети обещания, но не са използвани. Тоест, парите, които са били предвидени за научни изследвания, трябва да се използват за научни изследвания, за конкурентоспособност, за заетост на гражданите. И още нещо, което гражданите не знаят. Министъра на финансите на Германия не иска да използва тези средства за научни изследвания. А от друга, а от друга страна, Германия най-много се възползва от научните изследвания. Герма, германските граждани знаят а, това. Френските граждани знаят, че френският министр на финансите не иска да използва тези средства за научни изследвания, след като Франция е третата страна, която се възползва най-много от научните изследвания и от хоризонта 2020. От една страна Макрон прави предложение за повече Европа, а неговият министр на финансите се противопоставя на това предложение. Гражданите разбират това. Парламента нищо специално не е поискал. Парламента е направил всичко възможно, за да се постигне споразумение. Но арогантността на съвета твърдението на съвета бюджета, това сме ние. Твърденията на някои страни, ние сме е, бюджета. Ще, ще стигнем до там да, да трябва да приемаме частично бюджета на а, всеки месец какво искате с Брексита и без това имаме достатъчно проблеми да си добавиме допълнително проблеми. Ами по този начин ще налееме само повече вода в мелницата на популистите и националистите. Става дума още веднъж за 1,09% от БНД. Просто съвета прави огромен подарък на популистите и им предоставя аргумент за борба срещу Европа. И от друга страна, съвета, съвета казва, бюджета това сме ние, пар, парламента няма какво да се бърка. Не, ние трябва да докажеме, да покажеме, че парламента прави всичко възможно, за да се приеме бюджет, а съвета не ще. И не бих се очудила, ако в последният е, момент съвета се появи с ново предложение, популистско предложение и да каже, ето ми, парламент е този, който не иска да се съкратат или спестат средства тук или там съвета има а, и показва неуважение към парламента, но не само към парламента, включително и към гражданите. Благодаря. Ще дам думата на докладчиците в сянка. Госпож Хозе Имануел говори от името на Моника Холмайер. Господин Колмел. Благодаря, господин председател. Съвсем кратък ще бъда. Първо, благодаря на докладчиците за тази изчерпателна работа наистина много пространен и важен проблем. От друга страна, групата на ЕКАРЕ има принципно различна позиция. Знаем за това. Няма нужда да повтарям това. Е, ще остана само с този кратък коментар. Да, господин Колмел, сега господин Депре. Благодаря, господин председател ще, се, ще взема повод от е, ще се присъединя към колегите, е, към колегата Росе Фернандес. Е, първо, благодаря и не е формално това, което казвам. Наистина най-сърдечно благодаря на делегацията на Европейския парламент и на вас самия. Ние показахме по време на тези преговори единство което е много важно за отстояване на позицията на парламента и тя бе защитена. Хосе Манел каза, че е, може би господин Камел е, смяса, че ние искаме и тук формираме, някакси се разделяме на, на, на е, фракции, на, е, присъединяваме се към отделна една или друга група. Всъщност, няма особено много прецеденти в историята на Европейския съюз, когато е, европейския бюджет е бил толкова представителен по отношение на е, брутния национален продукт. И е, е, съобщението на съвета го потвърждават. Е, това не е само е, бюджет за 2019. Става дума за преговори по многогодишна финансова рамка. Не можем да приемем 15.3, където съвета ни затръшва вратата. Ние е, всъщност е, е, би трябвало да посегна към резерва въз, на, въз основа на нашите ангажименти. Те ни отказват, защото скоро ще започнем да преговаряме по рамката. В тези преговори съвета ще поеме много твърда позиция по съответните суми. Комисията предлага 1,8 а, ние искаме 0,3. Е, а те не приемат нито едното, нито другото. Всъщност, е, единствено възможно е да се създадат условия, при които Европейския съюз ще, е, ще се подготви за всички евентуалности и да прояви гъвкавост по отношение на резервите и на собствения ресурс. Това е за мен стратегическия подход. Ето защо, господин председател, смятам, че нашата комисия днес трябва да ви даде мандат, да даде мандат на генералния ни доклад, на общия ни докладчик, е, който да изпрати съответното послание към комисията, че трябва да излезе с ново предложение. Е, първо, идеята за използване на 15.3 е, идва откъде да помислим. Това не е наше предложение. Откъде идва? ние и всъщност ние е, констатирахме, че това е, предложение е интелигентно и е, трябва да благодарим за това. Смятаме, че това е добро предложение и ние знаем в каква рамка то се вписва. И е, господин председател, ние днес ви даваме мандат и на другия общ докладчик да, да е, съобщите на комисията, че 15.3 е, и няма да получи съгласието на парламента. Благодаря, господин Добре. Копман не присъства. Госпожа Нириада не е също след нас. Господин Тарон. Благодаря. Благодаря. В началото искам да благодаря на всички докладчици и на председателя на нашата комисия за това, че до последно се бориха за мандата онзи мандат, който ние като делегация им дадохме и то с единодушие. Мисля, че ние отстояхме своята позиция и беше необходимо това да се случи. Защото изглежда нелепо, може би, че спорим само за няколко стотин милиона евро – като се има предвид, е, че бюджета е около 150 милиарда. Но това не е важното. Всъщност не става дума само за тези няколко стотин милиона. Става дума за много по-важни неща. Ролята на парламента като съзаконодател по въпрос за бюджета става дума за това да се прилагат правилата такива каквито те са прияти. Имам предвид финансовия регламент и в частност член 15 параграф 3. Той съществува и трябва да се приложи. И аз не мисля, че пречките са чак толкова големи, техническите пречки, че да ги използваме като основание да не използваме тази разпоредба. Мисля, че бъдещите преговори по МФР наистина наближават, виждаме ги на хоризонта. Всеки вече заявява своите позиции, подготвя се за предстоящата битка, няма проблем. Ние в парламента също имаме право на позиция и трябва да я приемем. Както за бюджета до година 2019, така и за идните години. Затова се присъединявам към призива на господин Дюпре да се отправи ясно послание към комисията, че в следващия проект бюджет искаме да видим предложения във връзка с член 15.3. Ние се присъединяваме към това предложение. Благодаря. Euh, Благодаря, господин Соле. Господин Сол, Шолтък няма го. В такъв случай ще дам думата на колегите, които искаха да вземат думата Едер. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратка, защото другите членове на комисията вече казаха много от това, което исках да кажа и всички сме на една позиция. Да, в понеделник преговорите се провалиха, но слава Богу, имаме достатъчно време до 31 декември. Има възможност да работим по ново предложение, но аз лично съм разтревожена. Разтревожена съм, защото говорим за един бюджет, който е около 1% от БНД. Не можем да бъдем по-стрикни а, не можем да, да си позволиме повече а, по а, цифрите. И а, а виждам, че, съ, че съвета е просто не, а, незадоволим. Като казваме едно, те искат 0,9 и така нататък. Така че в крайна сметка навлезахме в една спирала, спирала на съкръщения, което няма никакво смисъл и това много ме тревожи. Сега, това, че да, че, че, дава, че даваме а, че даваме хляб в ръцете на популистите. Не, това е най-страшното. Давам, давам, даваме хляб в ръцете на антиевропейците, всички тези, които искат да а, провалят Европа. Разтревожена съм, казвам още веднъж, защото както може би в петък, петък бехме прекалено а, ентусиаст. Нямахме проблеми с 2018, но нещата беха ясни и нещата бяха ясни, още веднъж казвам. През съвета имаше един, един приоритет, инструмента за а, Турция, ние имахме други приоритети и имаше някакви възможност да се доближиме, като същевременно се придържахме към предложението на комисията и възможност да се използват тези 400 милиона евро, които ще ни позволят да създадеме по- стабилна основа за хоризонта 2020 и да използваме средства, които инак щяха да бъдат загубени. Тоест, разполагахме с всичко за използване на нещата по един разумен начин. Но, както казах, съве, съвета просто е, е лаком. Иска от, от тук съкръщение, от там съкръщение и в крайна, и в край, и в крайна сметка а, потъпкват разпоредби на регламенти, които сме приели заедно. Аз просто съм а, малко сраме. Сраме срам е, че ще се създава работна група, за да се, да, да се реши дали този регламент може да се прилоги. Но в, край, в крайна сметка, тук става дума за политическо решение, така че да, да, не, да не ни приказват за е, някакви правни или технически аспекти. Не, това си е политическо е, е, решени. Още от началото, е, като започнахме преговорите по МФР, казахме, че ще използваме абсолютно всички е, възможности и е, подходи, за да не се загуби нито едно евро при тази ограничена рамка. Но това, което прави в момента съвета е едно политическо решение и аз е, лично просто се срамувам от това, което се получава. Политик, е, парламента трябва да отстоява своите позиции и да бъде твърд, просто защото от една страна е със законодател и от друга страна просто за да могат гражданите да имат доверие и е, в парламента. Всички, всички си имат приоритети, но в край, в край, но в крайна сметка но, но в крайна сметка има възможност за а, да, да се да се е, срещнеме някъде, защото имаше едно предложение, което практически задоволяваше исканията на двете институции. Благодаря за така твърдото изказване. И сега давам думата на господин Сарвама. Благодаря, господин председател. Няма да губя ценно време в повтаряне на това, което сме казали. Сега е време да се окаже още по-голям натиск. И се надявам, че и комисията и съвета ни слушат внимателно. Всъщност можем да заведем дело срещу съвета за това, че не спазва регламента, европейското законодателство. Нека да кажа и още нещо. Трябва да гледаме напред. Имам известно предчувствие, че комисията ще направи някакво изявление и то категорично, че член 15.3 от финансовия регламент ще се приложи, когато дойде времето, може би скоро. И ако това се случи, ако съм прав, ние трябва да сме готови. Преди да видим всичко това на хартия обаче, нека да събираме сили. Трябва да сме готови за този момент обаче. Защото ако нямаме споразумение в края на всичко това, ще се върнем назад по отношение на Еразъм, на Хоризонта. Не искаме да имаме отделни бюджети за всеки месец едната година. Естествено, не ние ще сме виновните. Няма как да приемем обаче е, това 15 3 да не се прилага за 2020 година, защото 2020 е основното, което е важно за нас, в крайна сметка. Е, благодаря, господин Саврама. Да дам сега думата на Моника, след това за постоянен докладчик от агенцията, който, от, за агенциите, който ще ни успокои, че средствата, които са заделени, са достатъчни за агенциите. Е, извинявам се, е, трябва много скоро да тръг, тръгна от тук, защото имам друг ангажимент. Ще бъде кратък. Колкото до агенциите, малко съм раздвоен. В петък е, след обед е, май намерихме решение. Е, след това по частни причини трябваше да пусна по-рано консилиационният заседание и след това стана ясно, че в договорките, до които стигнахме по, до, по агенциите, отново, след като аз съм напуснал, е, така се, имаше обрат в, е, по някои е, въпроси. Е, например, разрастването на ЕАЗО е, с. Е, е средства за ЕАЗО са съкрещени с 1 е, милион. 69 милиона, доколкото разбирам накрая е, е предложената е, цифра. Е, това е въпрос, по който трябва да сближим позициите си би трябвало наистина, както се каза на немски, тук да си вържем в кърпа нещата. Но ако се стигне до дискусия, ще трябва да е, внимаваме много е, да разгледаме много внимателно под лупа какви са всичките е, средства, които се предвиждат за извънредни обстоятелства финансовите нужди е, на една агенция не биват да бъдат накърнявани. Е, и мисля, че това ще навреди на работата им, ако така е, се бръкне в техния джоб, както се казва, така че там ще трябва да се работи. Иначе имаше доста съгласие имаше между комисията, съвета и нас. Сега позицията на съвета беше винаги такава, че е, все още нищо не е окончателно, но е, се предлага решение, което е, председателството смята, че има шансове да мине. Ако сега тръгнем от нула при нов проекто бюджет, ще трябва да търсим нов подход но вече от тук е, топката е в полето на е, хората от комисията. Ще зависи от тяхната мъдрост е, дали ще, ще е, раз, увеличат е, дали ще мръднем от това, което е постигнато до тук. Ще приключиме с докладчиците в сянка. Моника вече взе думата, но може би иска да допълни казаното от Хосе Мануел и след това ще дам думата на господин Тарант в качеството му на докладчик в сянка, а след това ще дам думата на госпожа Тома. Моника. Съвсем накратко. Изказах се по време за заседанието на координаторите, но само да добавя сега. Първо, първата точка, по която според мен е, не гледаме в една посока, е, е, съвета иска сериозни съкрещения по е, рубрика 5, е, близо 50 е, милиона, което е сериозно. И това означава, че много от е, програмите няма да могат да бъдат изпълнени все пак Европейската комисия и парламента трябва да въведат някакъв ред, за да можем да си развържем ръцете, за да действаме. Иначе ще възникнат нови нужди, е, които е, според комисията, според парламента и това ще се използва от популистите. Второ, 2014 участвах в преговорите по този бюджет и тогава се провалихме и трябва да отново да си отговорим този въпрос и моля координаторите да помислят по него и Даниеле като докладчик Сянка. Какво ще правим, ако комисията излезе без предложение 15, по 15.3? Защото е, имам опасение, че комисията няма да излезе с предложение по този е, пункт. И какво ще прави парламента тогава? Имаме 2.14, по която точка толкова сме се отстъпили, че едва, едва удържаме вече позицията си но някои от нашите въпроси ясно няма да минат. Така че е, ще има е, спор и по този въпрос и се надявам е, комисаря Етингер своевременно да, да дойде да разговаряме, защото първо парламента трябва да се бори за е, това, което е искал, а за това пък ни е, слагат клеймото на лошите, за това, че отстояваме позициите си. Е, отново ще трябва да преживея, както при предишните преговори, че се смята, че ние искаме прекомерни, имаме прекомерни, е, но високи претенции или изисквания. Комисията се е, не, не, не прави нищо, ако тя откаже, ще трябва ние да предприемем нещо, но, както казвам, е, опасявам се, че комисията няма да излезе с предложение, защото тя не иска е, такъв втори е, бюджет. Е, е, спомням си, че подобно развитие на нещата имаше и по време на комисар Георгиева за агенциите. Продължението на комисията беше минус 60 и, 46 е, милиона. Е, тогава Етингер каза, че няма да има никакви съкрещения, защото става дума за Даблин 3 и не трябва е, никакви, е, никакви дума да не може да става, да се, има съкрещение по 2.19 и че е, става дума не за, само за преместване на средства. 2.19 вече няма да е, действа, е, ще се прехвърлят средствата е, другаде, но но комисията е, е, мисля, се надявам да приеме твоето предложение, за да почваме непрекъснато от нула. Поне да е, ни се сближат позициите по тези е, въпроси, по които има шанс това да стане. Тарант. Благодаря, господин председател, за думата. Искам само да кажа, че искам да подкрепя казаното от уважаемия колега Жорди Соле. Няма нужда да се изказвам. Подкрепям го. Освен това искам да си отстъпя времето за изказване на Изабел Тома, която определено ще има много неща да ви каже. Е, бя, мадам Тома. Е, тъй като госпожа Тома вече получи допълнително време, нека да си го използва Изабел Тома. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Тарант. Ще бъда кратка. Подкрепям и споделям казаното относно нашето единство, но също така искам да подчертая и последователността на нашата позиция и е, компетентността на нашите говорители, имам предвид докладчиците и нашият председател. Парламента наистина може да се гордее с, с своята делегация и с нейното поведение. Струва ми се, че можем да се спрем на две неща. Първо, както каза господин Дъпре, е МФР. Господин Виоти също го подчерта Става дума за една много, едно много голямо препятствие а, и може би за, за това някакси нашите преговори по бюджет 2019 са толкова трудни. Но важното тук е а, е, при прилагането на разпоредбите, свързани с неизползваните средства. И 15.3. Това не е ново в сблъсъците между парламента и съвета. В позицията на съвета се казва ясно, че съвета се е разтревожен от това, че се създава прецедент и този прецедент може да има неясни последици в бъдеще. Така че ние трябва да откликнем на това а, изказване. Моника Холмер го каза. Аз подкрепям казаното от Жерар Депре. за писмо до комисията за това, че а, очак, очакваме предложение на комисията, която да ни позволи да излезем от задънената улица при спазване на реглам, финансовият регламент. Така че аз съм а, подкрепям казаното от Жерар Депре да изпратим подобно писмо на а, комисията за 2019, не за 2020 година защото винаги отлагаме а, нещо, което можем да направим сега. Но отлично, отлично знаеме, че а, а, че а, обещанията са валидни само за тези, които им вярват. Така че нека не забравяме, че 2020 година няма да бъдеме тук, така че не ни интересува. Не, не може да кажем, че не ни интересува, но искаме да знаем какво, как ще се... Как, как ще реагираме. Съв, съв, съв Съвета искаше всички да бъдем разумни и да не бъдем агресивни спрямо другите институции. И е, парламента изпълни изцяло своето обещание и поетия ангажимент, включително и в през е, ком, комуникето се казва, че всички са направили необходимите усилия и така, и така нататък, и така нататък. Прочетах обаче в през комуникето на съвета, в което се казва съвета направи конструктивно предложение, а парламента е, пред, предпочете да използва и така нататък и така нататък. Това е неприемливо. Ние се придържахме към поетите ангажименти, съвета не. Така че аз искам нещата да бъдат по-прозрачни и тъй като парламента е нападнат тук от съвета чрез е, това през комюнике, трябва да откликнеме и да кажеме, че че да, може би позициите в момента не са съвместими, но ето какво предлагаме ние. Нещата трябва да бъдат а, прозрачни. По този начин а, просто не трябва да оставяме съвета да се представя в хубавата светлина, а ние не. Сега ще дадем думата на комисията. Ня, в момента нямаме време да изпратиме писмо. Господин Копен е тук. Предполагам, че той си е отбелязал нашата позиция. Колкото до а, е, бю, бюджета по месеци, а, е, Нека не забравяме, че съвета очаква 1 милиард за инструмента за Турция. Докато не е прият бюджета, няма 1 милиард за Турция. И наистина трябва да бъдем изпълни с уважение едни към други. Господин Копман, благодаря господин Артви. Нека да кажа в началото, че много благодаря за отличното сътрудничество и за категоричната подкрепа, която оказахте по най-важните приоритети в бюджета. Мисля, че мога да се изкажа от името на комисар Оттингер, когато казвам, че сътрудничеството е за пример. И очакваме да продължим същия дух и да работим за успешно приключване на начинанието. Като нов генерален директор по бюджета научих много през последните седмици. Мисля, че постигнахме добър напредък по същество. Не очаквах обаче в началото, че ще говорим за унижение, за арогантност, за човешки права и така нататък. Не очаквах, че ще говорим с такива емоционално заредени епитети. Ако погледнем същината на нашето е, задание, използването на подобни метафори и епитети може да е изключително образно, но не е продуктивно. Каква е моята оценка след изминалите седмици? Вие в парламента и комисията работихте така, че може да бъдете поздравени. Знаете, че в началото съвета предложи намаление с милиард и половина – вие много успешно отхвърлихте това искане. В момента не се говори за намаляване, говори се за увеличаване. Така че това е солидно постижение. Бюджета, който е в състояние на предварителна договорка, в много отношения отговаря на очакванията на гражданите и на компаниите. И искам да иллюстрирам това наистина да го подчертая дебело, защото това, което постигнахте е чудесно. Що се отнася до Хоризонт 2020, се предвиждаше намаление от 11, т.е. увеличение от 11,2 до 12,3 милиарда. Значи милиард и 100 милиона инвестиции в конкурентоспособност, познание, научна дейност. Еразум. Също увеличение – от 2,3 милиарда до почти 2,7 милиарда. Почти успяхте. Това означава 400 милиона евро повече. Това са конкретни примери. 400 милиона евро, това са всъщност 200 хиляди студенти допълнително, които да се възползват от Еразъм. За мен това е значим успех – почти бяхме стигнали до там, че по инициативата за младежка заетост щеше да има допълнителни средства от около 116 милиона. И това са нови средства. Нови подчертавам. И накрая по отношение на приоритетите Европейския инструмент за добросъседство – щеше да бъде увеличен, що се отнася до кредитите за поети ангажименти от около 100, с около 100 милиона. А що се отнася, председателя прекъсва. Ете, господин генерален директор, преводът ще спрем след мънинкус. Добре е да това, че е, припомняте къде сме стигнали, но какво можем да постигнем? Искаме да знаем гледната точка на комисията. Още не сте постигнали това, господин председател, за съжаление. Това бяха почти договорени неща, преди да се провалят преговорите. Трябва да се отбележи обаче, че благодарение на вашата работа на вашите усилия имахте възможност да договорите почти 800 милиона отгоре спрямо предложението на комисията. И това е нещо, с което може да се гордеете. Много се говореше по 15.3. Нека да ви напомня, че комисията не предложи 15.3, нито пък парламента. Комисията вкара 15.3 в преговорите в рамките на един проект на компромис. Това е нещо ново, що се отнася до финансовия регламент. Това е възможност да се върнат обратно средства, които а, са били премахнати от поетите ангажименти. Става дума за възможност. Не става дума за нещо категорично. Напълно сме съгласни, че има смисъл, но не става дума за автоматично решение. Това не е част от финансовия регламент. И ето защо ние трябва да се погрижим за нещо подобно, това да се случи, защото е логично. Какво казва съвета? Това е идея от последната минута, няма цифри и има нужда от повече време за преценка на предложението. Ние съжаляваме, че съвета работи толкова бавно. Не разбираме защо трябва да отнеме толкова време обмисленето на това предложение, но това е позицията на съвета. Какво смята комисията? Този инструмент е ценен, и както вие казвате, добре е то да се използва и да се използва системно. Трябва да се стремим към нещо подобно. Комисията, освен това, каза, че когато се вземе решение, практическите подробности трябва да бъдат договорени между съвета и парламента. Приемаме вашата позиция по този въпрос, но трябва да сме реалисти. Не мога да поема ангажимент от името на комисията. В действителност, когато говорим за бюджет от 165 милиарда, има голям напредък. Вие го постигнахте, не трябва да се отрича това. Е, накарахте съвета да отстъпи от позиция, която беше изключително неблагоприятна, отличен резултат. Разликите, които все още съществуват, не са принципни. Мисля, че може да се постигне споразумение по 15.3. Става дума за различия във връзка с конкретни допълнителни условия, модалности и става дума за още няколко стотин милиона в рамките на бюджет от 165 милиарда. Гражданите трябва да го разберат. Постигнахте много. Близко сме да стигнем до окончателно решение. Различията са много малки в общата картина. Естествено, ако не може да се договорите, ще преминем към бюджет за всеки конкретен месец. Това означава, че ще имаме бюджет, който прилича на този за 2018 с всички недостатъци, които е, спомена председателя. Е, няма да постигнем добрите резултати, които вие бяхте на прага да постигнете. Значи, ако преминем към така наречените временни 12-тини, няма да постигне нищо добро. Последния път, когато се стигна до нещо подобно, това беше през 86-та година. Наистина ли искате един такъв добър проект да пропадне и Съюза да не изпълни своите приоритети? Извинявайте, знаете, че месечният бюджет трябва да ще, ще функционира, докато няма бюджет. Така че може би дори януари ще, ще е достатъчно за съвета, може януари нещата да станат. Сега, може би, трите дни бяха прекалено кратки за съвета. Надяваме се, че двете седмици, които остават, ще позволят на, на съвета да се е, така запознае по-отблизо с 15.3 Аз съм напълно съгласен. Мисля, че в рамките на тази календарна година може да се стигне до споразумение. Когато има месеци, в които няма споразумение, естествено ще има суми, които ще бъдат под зададената предварително цел. Мисля, че ние трябва да работим, за да постигнем споразумение и да приемем бюджета, който предлага парламента. В заключение, много благодаря за това, че сте толкова категорични спрямо член 15.3 и необходимостта да се разгърне той. Е, искам да напомня на всички, че нито комисията, нито парламента са предлагали нещо подобно в официалните документи. Затова, ако ми позволите коментар с личен характер, е, онова, което ние предложихме като едно елегантно решение, сега се превръща в нещо като свещена крава за парламент. Не очаквахме това да е толкова важно за вас. Още не сме стигнали до там. Вие казвате, че дори да има альтернативи, ако не се стигне до решение по 15.3, по-добре да няма и споразумение за целия бюджет. Това е един коментар, както казах, в качеството ми на директор по бюджета. Мисля, че трябва да се прояви мъдрост и вярвам, че ако и двете страни проявят такава мъдрост, ще стигнем до споразумение през декември и ако това споразумение е такова каквото очакваме да бъде, парламента трябва да се гордее с него. Благодаря, господин Копман. Както правилно разбрахте, не сме нотариална кантора, която само да регистрира решенията на съвета. Ние сме избранници на гражданите и се отчитаме пред тях. Господин главен докладчик, благодаря и на преводачите за това, че малко продължиха с работата. И аз искам да благодаря на преводачите. Благодаря за това, че демонстрират такова търпение. Господин Колман, не е честно да се казва, че парламента цели да се стигне до бюджет за всеки отделен месец. Не, никога не сме искали нещо подобно и продължаваме да работим за постигането на споразумение за един достоен бюджет. Парламента в никакъв случай не се стреми, не цели да се стигне до така наречените временни 12-тини. Много сте далече от истината. Парламента не цели нещо подобно, отново казвам. Нашето предложение е напълно валидно и основателно, само че искаме да се придържаме към позицията, която имаме по 15.3. Първо, защото ние и съвета сме гласували за този инструмент, той е наличен и трябва да може да го използваме. Всъщност този инструмент влезе в сила през юли и ние трябва да можем да го използваме. И искаме да го използваме. И на следващо място от политическа гледна точка, съвета се опитва да използва парламента като смокинов лист. Съвета няма смелостта сам да направи нещо. Те искат да има ресурси за помощта за Турция, искат и пари за научната дейност, но се опитват да изкарат нещата така, че парламента извива ръцете на държавите членки за пари. Искам да видя какво ще кажат министрите в къщи и какви ще са лицата им пред медиите. Те ще кажат, че парламента настоява от държавите членки да дадат пари. Това не е така. Ние искаме средствата, които ни се полагат по силата на бюджета. Ние не искаме средства от държавите членки, ние искаме пари от бюджета на Европейския съюз. Предишните колеги го казаха и аз ще го почетая. Предложението на комисията трябва да се основава на втори проект на заключения, които да включват и 15.3. Само един въпрос към вас, господин Ковман до 12-ните. Какво ще бъде а, е, насочено към инструмента за Турция? Имам само, само сумата за 2018 година, докато няма споразумение. Значи съвета трябва да бъде разумен благодаря за дебата. Парламента се обедини около позицията си. Надяваме се, че комисията ще намери правилното решение. Но чрез социалните мрежи и журналистите и разгласявайте позицията на парламента и също така можете